Добър ден, колеги! Започваме заседанието на нашата комисия. Първо трябва да приемем дневния ред. Има ли някакви изказвания по него? Колегата Бьорк, благодаря. Ние изпратихме вече имейл по тази тема, но ще го кажа и тук. Днес искам да отложим гласуването по проекто резолюцията за жените, които предотвратяват радикализацията. Имаме много сериозни причини за да го поискаме. представители на гражданското общество са доста притеснения. Ние бихме искали нашата резолюция да им послужи в борбата срещу радикализацията, но те самите не са доволни. Имам предвид групи против расизма, групи за правата на жените. Те смятат, че има групи, които са стигматизирани в този текст, по-конкретно тези на жените мисюлманки. Има и други форми на екстремизъм и радикализ... радикализъм, например този на крайната десница. И трябва да кажа, че крайната десница също може да бъде много радикална. Това трябва да се отчете. На трето място няма баланс между държавните отговорности от една страна и отговорностите на отделните общности. Ние бихме могли да подобрим текста на резолюцията, така че тя наистина да послужи, но нека не се опитваме да я гласуваме днес. Предпочитаме да я приемем на 2 април. Затова бих искала да гласуваме за отлагане за 2 април. Благодаря ви господин Уртасун. Подкрепям искането на ГОЕ. На мен също ми се струва, че не сме готови да гласуваме този доклад. Той само ще навреди на имиджа на нашата комисия на края на мандата – Различни НПО, като групата за борба против расизма, се обърнаха към мен притеснени. Тази резолюция не се гласува в пленарна зала, а само в комисия. Следователно, ние имаме достатъчно време и бих искал отново да се върнем на масата за преговори, за да откликнем на възникналите проблеми. Благодаря, господин Ортасун. Координаторите на Зелените и ГУЕ вчера ме уведомиха за искането за отлагане на устния въпрос и резолюцията. Въз основа на член 109 от правилника, това предложение за отлагане ще се гласува в началото на частта от заседанието с гласуванията. Аз съм една от докладчиците в сянка по тази тема. Подкрепям решението. Много често радикализацията се свързва с мисулманите. Самата аз съм от Манчестър. Това е един регион с множество етнически групи, но виждам, че в този регион жените мисюлманки са често прицел на ислямофобия. Това е нещо, което се наблюдава в цяла Европа. Разбира се, аз приветствам идеята за доклад, но искам той да бъде балансиран. Ние работихме в тясно сътрудничество с колегите. Ясно е, че жените имат важна роля, но не бива да се стигматизира една конкретна група от тях. Аз съм против отлагане на гласуването. Доколкото разбирам, ние ще вземем решение в началото преди останалите гласувания. Но ние приключихме обсъжданията. Разбира се, има и различни мнения. Не всички бяха съгласни и не всички ще стигнат до съгласие, но обсъжданията приключиха, нека просто гласуваме. Благодаря. Няма повече изказвания. В 17 часа ще гласуваме и ще видим какъв е резултата. Няма повече изказвания, следователно дневният ред се одобрява. Втора точка – одобряване на протоколите от заседанията от 8 ноември и 21 ноември ако няма възражение, протоколите се одобряват. На трето място съобщение на председателя на заседанието от 23 януари координаторите решиха да отменят мисията до Германия, която беше планирана за началото на този месец. Чрез писмена процедура от 21 февруари координаторите решиха да подкрепят инициативите на съдокладчиците по присъединяването днес към Истанбулската конвенция. Госпожа Кораца Билт и госпожа Ревода Лон Бонфуа ще се търси мнението на Съда на Европейския съюз за това, кое е правилното правно основание за решението за подписване и присъединяване, доколко това е съвместимо с договорите, доколко имаме възможно разделяне на две решения по подписването и по присъединяването, както и по съвместимостта. По същото досие координаторите решиха да изпратят писмо на румънското председателство по темата заключения по присъединяването в съвета. Бих искала да кажа добре дошли на няколко групи посетители, които са тук. Госпожа Жоана е поканила гости от женската организация на социалистите и демократите в Румъния. Госпожа Возенберг е поканила група студенти от отдела по англицистика на университета Аристотелио в Солон. Госпожа Петир ще посрещне своите хърватски гости от Сдружението на жените от селските райони в Харватия, както и група журналисти, които ще дойдат при нас, когато гласуваме становището по ОСП. Те ще записват и част от заседанието. Сега преминаваме към четвърта точка – равенство на половете в Грузия, размяна на мнения. Ние сме поканили госпожа Чугушвили, която е заместник-председател на грузинския парламент. Тя завежда също така и съвета по равенство на половете – ще има възможност да говори за работата през последната година, за изготвените планове за действие и бъдещите предизвикателства. Сега давам думата на госпожа Тамар Чугушвили, заместник-председател на Грузинския парламент. Заповядайте. Uh-huh. Uh-huh. по отношение на съобщенията на председателя, аз исках да бъда изслушана, но вие не ме забелязахте. Доколкото разбрах, е имало дискусия, свързана с гласуването на моя доклад. Бихте ли ми казали какво беше решено? No, Ще гласуваме в 5 часа. Преди да започнем гласуванията. Не е имало искане да се гласува сега, така или не. Ще гласуваме преди да започне времето за гласуване. Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове, почитаеми гости. Много ви благодаря за възможността да говоря за това как работим по равенството на половете в Грузия. Веднага преминавам към конкретната тема. Може би трябва да обясня защо защо искахме да се организира това изслушване и Европейският парламент да се запознае с работата на грузинския парламент? Просто защото постигнахме съществени резултати, но имаме и сериозни предизвикателства. Имахме подкрепа от Европейския съюз и Европейския парламент. Това беше много важно за нас. Без тази подкрепа нямаше да успеем да преодолеем тези толкова големи предизвикателства. Нека разкажа какво постигнахме заедно с вас в борбата си за равенство на половете в Грузия. Нека кажа какви резултати постигнахме за кратко време със сигурност ние отново ще разчитаме на вашата подкрепа. Много високо оценяваме помощта на Европа и Европейския парламент. Ето виждам, Клер е тук. С някои от колегите в залата сме работили много активно заедно – Това за нас са много важни връзки, надяваме се да ги има и в бъдеще. Кои са основните характеристики на темата в Грузия? Ще набележа най-основното, няма да навлизам в подробности, за да има повече време за въпроси. Нека посоча най-важното – ще се спра на пет основни насоки. Първо, насилието въз основа на пола, на второ място дискриминацията срещу жени, политическото участие на жените, економическата мощ и овластяване на жените и накрая, но не и по значение, изграждането на институции и засилването на институционалния капацитет. Ние искаме да има реално равенство на половете в нашата страна. Това са пете насоки, за които ще говоря. Както беше казано и в началото, аз представлявам грузинския парламент, неговата комисия по равенство на половете. В тази комисия са представени различни политически групи, като нашата основна задача е да съгласуваме усилията и да настояваме да има равенство и в нашия парламент. Неведнъж са ни хвалили през последните няколко години Струва ми се, че това е отлична възможност да кажа и на вас какво сме постигнали. Ще започна с насилието възоснова на пола. Това е огромен проблем в нашата страна, не от вчера. Както можете да си представите, Основната работа тук трябваше да бъде в областта осведомяване, обясняване. Трябваше да се преборим с разбирането, че домашното насилие остава само в семейството, че това е някаква частна тема. Разбира се, това имаше своето отражение и върху институциите, защото сме имали случаи, в които жертвата търси помощта на полицията, но полицията не желая наистина да се включи или да защити жертвата. Истанбулската конвенция е много важен документ с ратификацията и ние освен това приехме и изменихме над 2000 законодателни акта. Сега нашето законодателство много строго следи за защитата на жертвите и се бори с насилниците. Освен, че ратифицирахме Истанбулската конвенция, ние приехме и различни наредби тъй като ни трябваше законодателен инструмент, за да сме сигурни, че конвенцията ще бъде съблюдавана. Приехме ратификацията на конвенцията, приехме тези законодателни актове, но също така и в Министерство на вътрешните работи проведохме инициативи – за да се обсъдят правата на човека. Това са инициативи, ръководени от забележителни жени. Идеята е в всеки доклад, който описва насилие възоснова на пола и стига до полицията, деянието да бъде разследвано, да не бъде пренебрегвано – и да се вземат необходимите мерки. Това в много кратко време доведе до реални резултати. 2014 година броя наказателни преследвания заради насилие въз основа на пола беше 550. Сега вече имаме над 3000 или шестократно увеличение. Това увеличение не означава, че деянията се извършват по-често, а че напротив това, което се върши срещу жените, се разследва по-често и че остава следа с нашите нови наредби, с новите механизми, виждаме драматична промяна. Освен това, държавата налага много строги мерки срещу извършителите. В повечето случаи дори и извършителят да е известен на полицията не се налагаше задържане или лишаване от свобода, но сега вече имаме и драматично увеличаване на мерки с лишаване от свобода. Освен това, ние започнахме да прилагаме програми за управление на риска. Нека да обясня какво означава това. За жалост и в други страни е, виждаме убийства на жени. Много често това се случва след многократни случаи на насилие – това, което правим по-настоящем, е да работим по въвеждането на система, която да наблюдава потенциално опасни насилници. Използваме също така електро... електронни гривни, за да намалим тези случаи до минимум. И наистина можем да кажем, че броя на убийства на жени драстично намаля. Искам да премина и към друга тема сексуалния турмоз, който, чиято бур, борбата с него не беше уредена от закона в Грузия, така че тук трябваше да се работи. И тук разчитахме и на омбудсмана, и на съдилищата, за да можем да поведем борбата срещу дискриминацията. Нямаше и определение на сексуалния турмоз в нашето законодателство. Но сега мога да кажа, че имаме много сериозен проект закон, който дава определението и конкретните инструменти в защита на жените, които са жертви на сексуален турмоз. Проекто законът беше изработен заедно с неправителствените организации. Наистина искам да им благодаря. Те бяха много активни, много помогнаха на грузинския парламент – мога да кажа, че много скоро Грузия ще разполага с далеч по-добър закон срещу всички видове дискриминация. И тук ще бъде включен и сексуалният турмоз. Това е много важно, защото организациите на гражданското общество години наред се борят да го постигнат. Следващата тема на моето изказване е политическото участие на жените. Тук има място за подобрение. Грузия всъщност отбеляза 100 годишнината на първата си демократична република. Това е много кратко време, разбира се, но преди 100 години трябва да кажа, че в Грузия не само, че жените са имали права, ние сме имали и жени парламентаристи. Но разбира се, ние загубихме много по време на руската окупация. И първоначално започнахме с много слабо представяне на жените. Всъщност започнахме само с 8 жени в парламента. Не сме стигнали много далеч сега имаме 15% жени в парламента, но ние можем наистина да се гордеем, защото Грузия е единствената страна в целия регион избрала своята жена президент. И това е много важно не само за нашата страна, но и за съседните страни, тъй като в нито една от тях жена не е стигала до такъв висок пост. Жените винаги минават през много препятствия, но ето тя успя да се наложи, да успее и мога да кажа, че със сигурност допринася за много по-активното политическо участие на жените. Мога да кажа, че и над 25% от жените са представени в правителството. Както виждаме, по-голям дял, отколкото в парламента. Но така или иначе важно е да се има предвид, че всички жени в парламента имат ръководни позиции. Две от тях са заместник-председатели – пет са председатели на много важни комисии. Имаме също така 8 заместник председатели на комисии. Като цяло мога да кажа, броят на жените е по-малък, но тяхната работа е наистина впечатляваща. И това е добро доказателство, че трябва да има и повече жени, много повече, отколкото сега. Съветът по равенство на половете към грузинския парламент съветват да се приемат задължителни квоти за женско участие. Според нас това е спорен въпрос, но от друга страна е много ефикасен инструмент за преодоляване на този проблем. И то за сравнително кратко време. Всъщност, жените бързо успяха да увеличат съществено своето политическо участие. Ние променихме и избирателната си система. Тя би трябвало също да доведе до по-голямо участие на жените. Миналата година в парламента гласувахме въвеждането на задължителни квоти. За съжаление, само 9 гласа не достигнаха това да се приеме. Може би защото така или иначе большинството членове са мъже. И това не е лесна тема. Но ние няма да се предадем. Тази година отново ще представим предложението и ще се опитаме да убедим колегите да ни подкрепят. Надявам се този път да успеем. Следващата тема, по която искам да говоря, е економическото областяване на жените. Ето тук също трябва да се работи много. За съжаление, има голяма разлика в заплащането – съвета по равенство на половете в парламента определи като свой приоритет именно този проблем. Ние ще разработим инструментите и механизмите, които да дадат по-голяма економическа власт на жените. Ще преработим трудовия кодекс и ще дадем повече възможности на жените да бъдат економически независими. Освен това е необходимо жените да бъдат економически по-активни. Необходимо е да се направи и анализ на економическото присъствие на жените. Парламентът ни е убеден, че всички могат да видят разликата в третирането на мъжете и на жените. Това трябва да се вземе под внимание от законодателя. Затова и ние наистина се борим с разликата в заплащането чрез установяване на съответните механизми за изчисление и анализ – ние бихме искали да знаем какви точно са тези разлики в заплащането. Искаме да сме сигурни, че ще сме готови с нашия анализ и ще предприемем необходимите мерки там, където трябва. И тук трябва да спомена и нещо друго, което е много важно за нас, а именно бюджетирането с оглед на пола. Това е много трудна област, но нашият парламент успя да разработи изключително удачна методика и тя наистина помага на изпълнителните отдели – да определят кои са чувствителните области и как могат да се използват подходящи програми. Всъщност, пилотирането на една такава програма ще бъде добра основа, за да видим доколко бюджетът също може да бъде разглеждан в контекста на равенството на половете. И накрая, но не и по значение. Казах ви, че бих искал да се спра и на институциите в нашата страна. Те работят усилено. Ние разполагаме с два механизма – Имаме от една страна съвета за равенство на половете, вече го споменах. Той е към парламента. Парламентът е законодател. Той освен това наблюдава работата на правителството. Имаме и много добър механизъм на изпълнително ниво – това е механизъм, който съгласува усилията в различните министерства и агенции, за да сме сигурни, че политиките, одобрени от парламента, се прилагат на практика. На трето място имаме съвети по правата на половете на местно и общинско ниво. Те са много важни, тъй като са много по-близо до хората – по разбираеми причини и разбират техните нужди понякога по-добре, отколкото органите на национално ниво. Освен това могат да реагират на конкретните нужди на жените на място. Тези съвети се оказаха много добър инструмент и за това проблемите да станат по-видими на местно ниво. Всички тези програми са подкрепени в голяма степен от Европейския съюз. Вие подкрепихте работата на специалната група в изпълнителната власт. Освен това, различните агенции бяха насърчени в работата си, за да може резултатите наистина да бъдат видими. Европейският съюз ни помогна също така и чрез усилията да подобри работата на съвета по равенство на половете. Ние работим срещу дискриминацията, сексуалния турмоз. Имаме и много важни програми за осведомяване. Нещо много важно при работата с тези проблеми. Насилието възоснова на пола, сексуалният турмоз, пак казах до отдавна, то дори не се признаваше за проблем. Затова и публичното осведомяване е много важно. Много е важна и експертността, предоставена чрез програми подкрепени от Европейския съюз. Нашето гражданско общество е жизнено, има много важна роля, работим заедно с него. Европейският съюз подкрепя и тях. Важно е да се каже, че се помага не само на държавните институции, но и на гражданските организации. Един добър пример за това колко много сме постигнали е факта, че само преди няколко години използването на думата джендър или социален пол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 в тези времена се смяташе за нормално да си отвлечеш булка, дори и да е малолетна, докато сега в Грузия това е наказуемо деяние. Имаме и млади момичета, които искат да станат феминистки, искат да работят по женските проблеми и за правата на жените. Всичко това ми показва колко далеч сме стигнали. Ето момичета, които преди смятаха, че е най-добре да се ожениш колкото се може по-рано, сега вече мислят за своята работа, своята кариера, искат да бъдат независими. Високо оценяваме вашата подкрепа и се надяваме, че Нашето добро сътрудничество ще продължи. Благодаря. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, госпожо заместник председател на Грузийския парламент. Сега ще дам думата на колегите за въпроси към вас. Благодаря. Момент само за превода. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Благодаря. Позволете да кажа най-напред, че аз съм много удовлетворен от това, че имаме възможност да ви приемем днес тук, да, да, да проведем това изслушване, да се запознаем с състоянието на политиката за равенството на половете извън границите на Европейския съюз, в случая в Грузия. И бих искала да ви поздравя. Това, което ни разказахте, е много впечатляващо. И да ви кажа до някъде, ви завиждам. Питам се как сте успели да постигнете такива впечатляващи резултати за толкова кратък срок, ако правилно ви разбирам. Всички тези органи, тези институции, които се занимават с половото равенство на, на, на равнището на изпълнителната, на законодателната власт и на, и на местно равнище, е, е наистина огромно постижение. Ние, ние, ние всички в Европейския съюз работим в тази посока и далеч не всички държави е, членки могат да се похвалят с такава разгъната мрежа от институции, с солидна устройствена основа. Предполагам това, обяснява в значителна степен постигнати от вас реален успех, а и една пределно разумна линия на поведение – Също така, особено ценно е, че вземете така при сърце борбата с насилието. Предполагаме въпрос, който поражда най-малко разногласия и спорове. Е, що се отнася до равенството на половете, преодоляването на, на полумотивираното насилие е, е задача, която общо взето обединява общественото мнение. Едва ли някой публично е, би е, защитавал насилниците. Много ме удовлетворява също така, че Грузия е ратифицирала Истанбулската конвенция. Това е един политически акт от особено значение. И въпросът ми е в тази връзка най-напред за конвенцията. Грузия се присъедини доста късно след приемането на конвенцията. Как точно стана това и И при това сте успели в този процес да включите изтъкнати политици, обществени дейци от мъжки пол. Е, нещо особено важно за бъдещето на, на тази политика на половото равенство. Обикновено това е една, една дейност от жените за жените. Е, как, как успявате да впишете тази политика в руслото на политическия живот и да привлечете подкрепата на високопоставени политици мъже? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Козловска, госпожа Клермот. Благодаря и добре дошла в нашата комисия за жените. Много се радваме, че сте наш гост. Вземайки повод от някои от, от е, вашите думи, вероятно трябва да започнем от е, миналото, от историята. Е, вие приемате е, общото право на глас, е, в това число и за жените, преди това да стане у нас. Знаете, през 1920 е, година за първ път се дава глас на жените в Великобритания, но, но при определен имуществен и възрастов ценз. А, и доколкото разбирам, за пръв път избор на длъжност у вас, и това е за пръв път по рода си в света, заема жена от мюсюлманската общност. То особено впечатлява. Разбира се, аз слабо познавам Грузия. Нещо, което ми прави голямо впечатление, е именно устойчивостта, силата на грузинските жени гражданското общество, е, жените са много активни и президент на държавата, държавен глава е жена. Ако не се лъже, едва 8% от държавните глави по света са жени. Вашият посланник е, пред е, Европейския съюз също е жена, особено впечатляваща личност, трябва да кажа. Така че на практика се, се вижда положителният ефект от равенството на половете. Поздравявам ви за работата, която вършите за борба с насилието срещу жените. Нещо, което вие с вашия успех свидетелствате красноречиво, е изключителното значение на правоохранителната дейност. Наличието на ефикасно действащ надзорен орган като залог за промяната в това отношение. И а, от полза би било за всички ни. Наистина да популяризираме ролята и постиженията на този надзорен орган у вас в <clears throat> правосъдната система. Говорите също така за дискриминацията и за сексуалния тормоз и за законодателството, което се работи по-настоящем. На какъв етап е това законодателство? Ако може да ми кажете, в какъв срок се очаква да приключи тази законодателна инициатива? Отчитайки, разбира се, и ролята на гражданското общество. За политическата активност на жените, президентът на страната е жена, но на местните избори миналата година нямаше достатъчно жени кандидати. Е, това беше през е, пролета миналата година. И, е, и, и, и тогава се готвеше и специално изменение и допълнение на законодателството. Докъде стигна тази работа? Става въпрос за квотното представителство на жените. Това е въпрос изключително важен в много страни. Е, и как, как бихме могли да ви бъдем е, в помощ? И накрая, е, твърде дълго отнемам, но, но е важно това за економическото овластяване, така, така наречено на жените съветите по равенството на половете на местно равнище, предполагам, ще изиграят ключова роля в това отношение. Ако щете за максимално бързо постигане на резултати, макар и не така осезаеми резултати. Как бихме могли да помогнем и в това отношение, и също така за равното заплащане на труда и съответната нормативна уредба. Европейския съюз има сериозни постижения в това отношение и по законодателна, и по съдебна линия, чрез практиката на Европейския съд. Та така, благодаря ви отново. Е, радвам се, че е, оценявате нашата на Европейския съюз подкрепа за важните усилия, които полагате. Благодаря. Госпожа Джели Уорд, ако ми позволите. Благодаря. Е, е, много интересно беше това, е, което чухме от вас и, и си спомняме някак, че понякога е добре човек да не бъде чак толкова евроцентричен. Извън границите на Европа се вършат немалко добри неща и, и нерядко можем да, да излечем полуки от опита на други. И си, и си мислих за а, географското положение на Грузия, за влиянието, което бихте могли да имате в района за околните е, вам страни, е, е, оглавявани от, какво да ви кажем, чистки настроени лидери, вършещи доста отвратителни неща в посегателство срещу равенството, половото равенство, демокрацията и прочие. И ето, ставаме свидетели на, на едни такива сътресения в световния ред. Наскоро бях на, на една такава среща, на, на която се разгоря спор за, за правата на жените, за репродуктивните права, за е, е, изменението на климата. Получава се една отровна смес от национализъм, популизъм, крайни настроения – и, и, и в днешна Европа, например, е, е, търси корените си единствено в е, юдео-християнското си минало, пренебрегвайки мюсюлманството, струва се, че Европа се намира в крайно неблаговидно и опасно положение. И мислики си за предизвикателствата, пред които вие сте изправени в своя регион – ви питам, как гледате на себе си като на лидери, като на факлоносци, ако щете, на прогреса, каквито уви ни липсват в Европа? Добре познавам Украина, там също е, много се работи, но, но, но знам колко е, е, големи са пречките, колко трудно се преодоляват. Аз работя активно в организацията парламентаристи за глобално действие, особено по линия на правата на ЛГБТИ. Имахме много интересни разговори с колеги парламентаристи в Украина, опитвайки се да, да, да популяризираме разбирането за, за това, че правата на хората с е, е, е, альтернативна сексуална ориентация са права на човека, са човешки права. Препоръчвам и това е една много, много интересна организация парламентаристи за, за глобално действие, в която имаме, имаме средище. Благодаря, Джули Уорд. Na, pirmiausia, aš noriu e, labai nuoširdžiai padėkoti а, благодаря, каза председателката. Бих искала да благодаря на госпожа Джугашвили за това, че ни, ни даде възможност да, да поговорим на тези теми. в тази област на, на равенството на половете е, Грузия е, е, е извършила много. И мога да го кажа осведомено, тъй като аз съм литовка и отношенията между Литва и Грузия е, винаги са били е, е, силни и дружески. И като, като две приятелски настроени една към друга страни, ние сме си подали ръка, помагаме си в социалната област, отнася до правата на, на човека, разбира се, равенството на половите и економиката. Едни отношения, които са изключително важни. И аз се отнасям с пределно разбиране към това, което чухме, давам си сметка колко те първа е нужно да се направи, да се промени мисленето, да се, да се възприеме равенството на жените. Pasididžiuoti jumis dėl to, kad Грузия ратификава Stambulo конвенция. Tuo tarpu net aštuonios Europos Sąjungos Сайонго шалис iki šiol šitos. И а, да, ви кажа, че има държави членки на Европейския съюз, които все още не са направили толкова, колкото е направила Грузия. И тя, Грузия може, може да бъде образец, пример за нас в Европейския съюз. Следващата година в е, Грузия предстоят е, парламентарни е, избори. 15% от състава на парламента по-настоящем е, от жени. У нас, в Европейския парламент, би следвало да са повече. Следващата седмица ще отбележим Международния ден на жените, знаете, 8 март и тук в парламента ще проведем дискусия за решенията, които следва да вземем всички ние, за да привлечем жените да очакват в по-голяма степен в политическия живот на, на, на всички равнища, във всички законодателни събрания. Това е единствения начин да приемаме решения, които реално отстояват равенството на половете. И у вас участието на жените на пазара на труда, да, да ви питам. Как, какво е то, как се характеризира то, има ли, има ли трудности, е, въобще заетостта на жените, как съчетават те, знаете, е, семейния, личния живот с професионалната си кариера. Как е, гледате, прочем, вие, също така, следващ въпрос, на, предстои, на по-нататъчното ни сътрудничество? и между парламента на Грузия и Европейския парламент. Благодаря. Има ли други, които желаят? Не, не виждам. Давам ви сега 5 минути да отговорите. Благодаря. Uh, thank you so much for uh, this encouraging words. Actually, we need some time. Благодаря ви е, за насърчителните думи. Нужно ни е това, знаете, имайки предвид сериозните предизвикателства, които преодоляваме. Uh, първо за ратификацията на Истанбулската конвенция. Грузия я ратифицира през 2017 година, но процесът от не е около две години. Работа на Министерство на правосъдието с организациите на гражданското общество, е, за да се изработи една, една солидна е, представа за изпълнението на конвенцията, понеже тук не става въпрос за един просто формален процес на ратификация. Изпълнението е, е от съществено значение и, и инструментариума е, се оказа е, особено важна задача. Нещата могат да, да си останат на хартия. Е, иначе. И, и, и ние положихме големи усилия, предпоставихме много много време на, на този инструментариум за привеждане на конвенцията в действие. И, и колегите мъже наистина допринесоха. Е, е, е, имаме късмет, трябва да призная. Те не са толкова много, но има неколци на е, привърженици на, на нашата кауза сред е, политиците мъже. Е, от всички 17 членове на съвета по равенството на половете, само трима са мъже, но, но те ни оказват неоценима подкрепа. Например, сега приемането на законодателството против сексуалния тормоз, изменението, допълнението на законодателството против дискриминацията. Това са трудни законодателни процеси и, и нашите колеги, политици, мъже ще бъдат вносители е, е, и, и е, ще направят всичко възможно да е, прокарат е, тези е, проектозаконодателни актове в парламент. Това, ако щете, когато вносителят е мъж на едно такова законодателство, автоматично повишава престижа и, подобрява приема на подобна инициатива. Радваме се на, на, на подкрепата на председателя на парламента за квотите е, е, на представителство на половете. От което, разбира се, не следва, че ние жените стоим на страна, разбира се. И що се отнася до избирателните квоти, впрочем, да отговоря на въпроса за сексуалния тормоз. Е, законопроектът е в комисия, скоро ще бъде внесен в пленарната зала и е, процесът е преди няколко седмици започна, така че минималният срок е, е около 3 месеца. Значи имаме 3-4 месеца, докато законът бъде прият. След това ние имаме е, е, организационната структура по изпълнението на такова законодателство. Не става въпрос за Министерство на вътрешните работи и за, и за омбудсмана. Е, така че адресатите са, са на лице. Що се отнася до избирателните квоти, опитахме с законопроект, но той не бе прият с едва 9 гласа. Сега отново трябва да внесем измененията и допълненията на избирателния закон. Проблемът е, че не може едновременно всичко да се внесе. Е, много ще им дойде на, на депутатите. Така че е, вървим стъпка по стъпка и, и ще започнем веднага след като приключим с половия тормоз, сексуалния тормоз. Като след няколко месеца, значи, ще, ще внесем е, измененията и допълненията за половите квоти. Така се опитваме да, да, да работим балансирано е, и, и да привличаме максимална политическа подкрепа. Що се отнася до економическата активност на жените, знаете, още, още една минутка и ще се опитам да обобщя и приключа. Няколко неща са от приоритетно значение за нас. Първо, професионалното обучение, нещо изключително важно. то професионалното обучение е, се оказва изключително ефикасно за осигуряването на, на заетост на жените. Имаме различни програми, които постепенно разпространяваме и страната. В момента проучваме е, възможностите общите економически програми и програми за, за капиталовложения е, да послужат за, за повишаване на економическата активност на жените. Статистическите данни, госпожо председател, вие питахте за заетостта. 58% от е, жените в активна възраст са активни, в сравнение с 75% за мъжете. 42% са неактивни в сравнение с 25% при мъжете. През последните години се наблюдава ръст на економическата активност. Относително темпа на растеж при жените е по-висок, отколкото при мъжете, но е, макар и да не разполагаме с е, особено прецизна информация, неравенството на заплащането възлиза на цели 40%. Е, средната, средното заплащане е в местна валута между 770 за жените и 1300-1400 за мъжете огромно е разминаването, но нямаме, подчертавам, точна информация. Трябва, трябва да, да, да съберем достатъчно надежна статистическа информация. Що се отнася до въпроса за съседните страни, Грузия има ясна представа за мястото си. Онова място, което би желала да заеме. Е, Грузия е европейска държава. Това е нашето въжделение. Е, и, и такава роля играем ние е, в региона. Вие правилно казвате обаче, че политиката в региона е запазена територия на мъжете в значителна степен това се опитваме да променим и ние в Грузия е, можем да се похвалим и се гордеем с забележителни жени. Е, нашите жени и, и, и девойки са далеч по-добре е, образовани. Относително след това обаче изпадат в економическа неактивност. А в домакинството, знаете, повечето от от работата се върши от жените, решенията обаче се вземат от мъжете. И, и, и, и те първа трябва да, да работим за преодоляването на това неравенство, което е и, и, и, и залог за по-нататъчния ни прогрес. Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж за възможността, която ми дадохте, за подкрепата, която ни оказвате и молбата ми към вас е, е, е тази. Нека запазим доброто сътрудничество помежду си, защото наистина то е, води до осезаеми резултати. Заслужава си да полагате е, и ние заедно да полагаме тези е, съвместни усилия. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря ви за встъпителните думи, за описване на положението в Грузия. Очаквам отлично сътрудничество помежду ни и успех. Благодаря ви. Thank you so much. It was a pleasure. Okay, we'll continue our uh, meet. И така продължаваме заседанието. Следващата точка е пета. Кампанията 50 на 50. С тази кампания Жените за Европа и Европа за жените. Европейското лоби на жените иска да постигне равенство на половете в Европейския парламент, но и в комисията, както и сред старшите служители в администрацията. Давам думата на Гвендолин Лафевр, която е председател на това лоби. Имате 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ни давате тази възможност да изложим пред вас кампанията си. Казвам се Гвендолин Лефебвр и през юни бях избрана за ръководител на Европейското лоби на жените. Това лоби е една организация, която включва женски организации, най-голямата в Европа сме ние. Защитаваме правата на жените, равенството между мъжете и жените, нашето членство. Нашите членове са от целия Европейски съюз, но и в страни кандидатки – Имаме 20 европейски организации, които са членове на нашата организация. Над 2000 женски организации в Европа представляваме. В началото на месеца бяхме във вашата страна, госпожо председател. Там заседава управителния съвет. Говорихме с нашите членове за случващото се в техните страни, положението на жените, правата на жените. И почти всички ни казаха какви са националните цели и програми, европейските също. Това, което ни разказаха, Б, кой е, е това, че е изключително важно кой бива избран на власт, защото това оказва въздействие върху равенството между мъжете и жените и правата на жените. По-настоящем в Европа има различни проблеми, но има едно, което не бива да забравяме. Има надежда – има много млади жени, които демонстрират по улиците, идват при нас, искат повече равенство. Движението Аз също, МИТО, е изключително важно. Сега трябва това движение на жените да се превърне в демократична промяна. Затова Изградихме тази кампания Европа за жените, жените за Европа. Кампанията 50 на 50. Води се навсякъде кампания, в зависимост от съответните държави. Това не е единственото. Разчитаме на Европейския парламент, който да ни помогне и който да заложи равенството между половете в сърцевината на Европейския съюз, където така или иначе то трябваше да бъде от самото начало. Имаме нужда от общата политическа стратегия. Също така имаме нужда и от политическа структура, която да спомогне изпълнението на тази стратегия. Какво означава това? Имаме нужда от силна комисия за правата на жените в следващия парламент. Също така се нуждаем и от комисар, който да отговаря единствено и само за правата на жените и за равенството между половете. Освен това, имаме нужда от официални заседания на министрите за равенство между половете. Например, европейските министри на спорта заседават от 2 до 4 пъти годишно. Официалните им заседания са толкова, но министрите, които отговарят за равенството на половете, не се срещат толкова често. Също така имаме нужда от бюджет. Този бюджет трябва да подкрепи всичко, което споменах. Наличието на средства е изключително важно за правата на жените, както и организациите, защитаващи тези права. И накрая, нужно е равенство в следващата комисия. И така, изградихме кампанията 50 на 50 и основната цел на тази кампания е на първо място – повече жени да участват в изборите, като гласуват. Само 48% от жените са гласували при предишните избори за Европейски парламент, 45% от мъжете. Има нужда повече жени да гласуват. Както и хората е нужно да гласуват за жените. И не само просто за жени, а за жени феминистки. Ако искаме равенство между мъжете и жените, което, върху което да почива цялата ни работа, имаме нужда от феминистки. Как може да се постигне това? Последствам равенств, равен брой представители в изборните листи. Политическите партии трябва да имат програми, които да отразяват разбирането на половете и политически партии, които да работят за кампании на жени. Така ще има равенство в Европейския парламент, но и равенство сред комисарите и основните служители, извинете, е, стай старшите служители в Европейската администрация. И не на последно място, Политиците трябва да вземат предвид правата на жените като основен въпрос. И това е наистина основното. Какво предлагаме? Имаме няколко инструмента. Има една клетва. Ето това е пример за тази клетва. Депутатите и кандидатите могат да я подпишат ако искате, може да го направите след заседанието. Марион седи там. Тя е от Европейското лови за жените. Тя ще ви даде тази, е, това клет, тази клетва, това обещание. Също така ще предложим и петиция, която може да бъде подписана от гражданите навсякъде в Европа. Също така предлагаме на нашите членове един набор от инструменти за лобиране, които могат да се използват от всички, за да се адаптира кампанията във всяка една страна. Това са все пак и национални избори, нищо, че са за европейски партии. Аз съм избрана на местно ниво и зная, че европейските избори в момента така точно а, на такова местно ниво. Имаме манифест на английски, френски, португалски, мисля, но не съм сигурна кои други езици. На литовски още не сме го превели, но се надявам скоро. Та там можете да намерите нашите приоритети. Те са разделени по пет теми. Пет. Призива имаме. Призоваваме за една Европа, която иска равенството на жените да е отразено при вземането на решения по политиките. Това е един от примерите за тези призиви. Призоваваме също така да създадем една Европа, която гарантира економическата независимост на жените. Тоест да се борим срещу феминизирането на бедността което пък означава да се дадат права на социална закрила, които са отделни права, индивидуални права. Искаме и Европа, където няма насилие срещу момичета и жени. Госпожо председател, вие споменахте Истанбулската, Истанбулската конвенция, която е изключително важна и трябва да бъде ратифицирана и изпълнявана. Освен това, по време на следващия мандат е нужна една директива за борба срещу насилието в жени. Друг един призив е Европа, която дава мир, човешко достоинство за всички момичета и жени. Последният ни призив е за една, жена, една Европа, която насочва средства, които да отиват за реализиране правата на жените. Um, Казвайки всичко това, какво искаме всъщност? Правени сме пред много заплахи срещу демокрацията, срещу правата на жените. И заедно се надявам да може да вдъхновим жените, особено младите жени, всички заедно трябва да им предложим едно истинско бъдеще. Не знам как да го кажа. Едно бъдеще, което е приобщаващо, многообразно, демократично в една такава Европа. Една Европа, където няма да бъдат изоставени нито едно момиче и нито една жена. Това е целта ни. Искаме всички момичета и жени в Европа да се радват на равни права. Затова кампанията се нарича Жените за Европа, Европа за жените. Жените подкрепят Европа, но трябва да им покажем, че и Европа ги подкрепя. Това може да направим заедно и да дадем альтернатива, положителна альтернатива. Благодаря ви. Thank you, thank you. Е, е, Давам думата на Алесия Чентиони, председател на Европейския женски алианс. Заповядайте. Благодаря ви, че ни поканихте да предложим на вашето внимание своя манифест. Ще кажа няколко думи за Женския алианс. Нашата асоциация е основана през 2017 година, преди две години. Организацията все още е много млада, но е, в нея работят вдъхновени жени, които са убедени, че равенството между половете ще направи света по-добър и по-приобщаващ решихме да основем тази асоциация, извинявам се,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 на социалното неравенство. Взети заедно, те са два елемента, които всъщност отстъпват от достиженията до момента. Затова решихме да се ангажираме по този проект. Европейския алианс на жените – предприема разработването на различни проекти. Ще спомена един проект, който е най-важен за нас, а то е съвета на жените в Европа и викания на следващото ни заседание на 6 март тук в Европейския парламент. Това е предварителна среща преди срещата на върха Европейски съвет ще има членове на парламента, национални и европейски, комисари. Ще говорим за дневния ред на Европейския съвет, но ще гледаме на тази тема от гледна точка на социопола. Ще има заключения, документ в края на тази среща. Надяваме се този документ да бъде прият от всички присъстващи и след това да се изпрати на Жан-Клод Юнкер, председател на комисията, председателя на съвета Доналд Туск и председателят на парламента Антонио Таяни. Положителни са резултатите до момента. Ще има много участващи. и е голям ентусиазъм около тази среща. Това е първа стъпка за нас в оказване на влияние върху управлението на равенството между половете. Искам да говоря също и за още нещо. Основният принцип на нашата асоциация и на нашия манифест е борбата с социалната неравенство. Не знам дали това е правилния слайд. И така. Смятаме, че равенството между половете е неравенството е най-голямото неравенство, с което трябва да се борим, за да имаме един Европейски съюз с ясна идентичност на жените. Економическата криза от 2008 година промени условията на живот, битовите условия на много европейски граждани, което повлия на производителността, економическия е, ръст и приобщаването. За да се промени това, за да се върне доверието у гражданите, трябва да променим парадигмата на економическия модел по-настоящем, както и структурата на обществото. Трябва да излезем с решения, които отговарят на потребностите на хората. За това за нас е важно европейските избори да дадат приоритет на лидерството на жените и жените да излязат на преден план. За да стане това, предлагаме we, we want to... искаме много, максимален брой жени да гласуват по време на изборите, както вече се каза. Напълно съм съгласна с вас. Участието на жените е изключително важно, за да се събуди демокрацията, да се изпрати посланието на европейския модел, който жените защитават. Предлагаме на всички европейски партии да подходят с равен брой мъже и жени сред своите кандидати. Европейската комисия наистина се вълнува от това равенство между половете и затова искам от всяка държава членка да предложи кандидати и мъж и жена за комисар, за да няма извинения, когато се сформира следващата Европейска комисия. Още нещо, което повтаряме е, че е очевидно, че не е имало жена председател на Европейската комисия, на съвета, на Централната банка или други институции, с изключение на Европейския парламент, който два пъти избира две дами. Смятам, че трябва да се сложи край на тази практика. При следващия мандат искаме жени да ръководят европейските институции. И накрая да има представителство, което да отговаря на гражданството. Още едно предложение, което отправяме, е да се създаде съвет на министрите е, по равенството между половете. Както знаете, сега тези въпроси са част от съвета ЕПСКО, но тези въпроси не се раз, разискват много често. Често се забравя за тях. Затова създадахме и този Европейски съвет на жените, за да дадем ясен знак за посоката, в която искаме да се върви. Що се отнася до политиките за следващия законодателен мандат? Знаем, че е необходимо да има равенство между половете, но то не е достатъчно, за да се укрепи съюза. Нека припомня което току-що, за това, което току-що казах, да се борим и с социалното неравенство. Смятаме, че следващият мандат трябва да предприеме конкретни мерки, за да се заделят средства по тази тема. Правата са важни, както бе казано, за да се гарантират тези права, жените трябва да управляват парите. Нужен е бюджет за Съюза, темата на социопола, това да е част от МФР, от всички програми и финансирането на Съюза като цяло. Нещо друго важно за нас е добри достойни условия на труд и социална държава, както индивидуални права. to see, uh, adopted. Искаме да се приемат мерки за да се получи заплащане, еднакво заплащане при еднакъв труд – Нужни са всеобщи социални услуги, услуги свързани с гледането на децата, за да се преодолее социалната изолация и бедността сред жените. Днес Економическата комисия на Европейския парламент гласува за да потвърди назначаването на един член – на Европейската Централна банка и назначаването на един член на Европейския банков орган. И двамата са мъже. Смятам, че отново това е признак, че жените не са представени там, където се упражнява власт. И за това смятаме, че приемането на директивата за включване на жените – е изключително важно. Така ще има представителство на половете. Важно е също да има и прозрачност на функционирането на различните съвети а, и на пазарите, за да се подобри доверието на инвеститорите в Европа. Още нещо, което искам да подчертая е, че цифровата революция изисква инвестиции в човешкия капитал. Всички знаем колко е голям вододела, цифровия вододел между мъжете и жените. Само посредством инвестиции в учене през целия живот и образование може да направим така, че жените – да разполагат с необходимите умения и да не бъдат оставени назад на пазара на труда. И накрая, що се отнася до интегрирането и управлението на миграционните потоци. Призоваваме една, за една нова миграционна стратегия, в която да се взема предвид равенството на половете и социопола. Така ще гарантираме правата на непълнолетните и правата на жените. Те играят много важна роля за интегрирането в обществото. Ще спра до тук. Накрая само ще кажа, че този манифест от утре може да намерите за онези от вас, които искат да го подпишат в change.org и ще започнем от Италия. Ще има политическа кампания, която ще бъде подкрепена от различни жени, от различни политически партии, така че силно се надяваме, че жените ще бъдат в авангарда на тези избори. Благодаря. Thank you very much, Miss Alessia Centione. Благодаря, Лесия. Благодаря, Гвендолин. Някой иска ли думата? Джули Уорд? Okay, um, I am busy, but I'm also present. And... Аз също съм заета, но както виждате съм в залата. Исках да направя няколко коментара. Мисля, че вие повдигнахте много важни въпроси – когато жените се чувстват равни, печелят всички. Виждаме обаче, че жените не са представени в множество области. Всъщност, в ежедневието е, жените много често са тези, които всъщност плащат за всичко, имат по 3-4 работни места, грижат се за семейството, нямат сигурна работа също времено. Но от другата страна са тези жени, които са много успешни и въпреки това никога не стигат до ръководни постове. Във всички области на живота го виждаме като че ли никога не се разбира добре економически аргумент за това жените да бъдат равни. А на мен ми се струва пределно ясно, че всички печелят от правата на жените. Но същевременно не искат да чуят економически аргумент – Разбира се, аргументът почива на истината и ние трябва, може би, по-убедително да го обясняваме. Не знам, в училище ли трябва да започнем да го правим. Къде тръгва промяната? Как да обясним, че когато жените са равни, резултатите са по-добри? Необходимо е да работим по-активно. И Искам да кажа нещо за сегашния състав на Европейския парламент. Председателят е мъж, госпожа Магинес, член на Европейския парламент от Ирландия, според мен ръководи много по-добре пленарната зала. Така че помислете дали един председател не трябва да бъде съден по това, доколко гладко организира работата в пленарна зала. Представете си някой, който го прави, който е уважаван от всички. Винаги ми се е струвало много жалко това, че Морейт Магинес не успя да стане председател на Европейския парламент, като собствената и политическа група до някъде я предаде. И в случая мога да кажа, че и жените не винаги подкрепят други жени. Политиката става все по-партизанска – би трябвало да си обещаем, че ако стигнем до ръководен пост, няма да издърпаме стълбата след себе си. Би трябвало да помагаме и на други жени, както ние го направихме. Решихме, че трябва да имаме равенство на половете при парламентарното представене, парламентарно представената демокрация, извинете – като на мъжете в нашата партия това много не им харесва, но ние успяхме да се наложим. Хариет Хартман всъщност отговаря за тази политика в лейбаристската партия. Но, признавам си, дори мъжете в собствената ми партия не винаги са готови да отстъпят. Много голяма е тази битка Според мен, ако успеем да насочим дебата към финансовите въпроси, економическите измерения, всичко ще стане по-ясно. То трябва да е ясно, но не е. Европейският съюз непрекъснато се свързва отново и отново най-вече с пазара. Мисля, че ще бъде много по-успешни, ако спечелим този аргумент, как може да се случи това, като работим заедно с вас, разбира се. Thank you very much, Miss Julie Ward, and please your reaction, Miss uh, uh, Lefebvre, please. Благодаря, заповядайте. Вие посочихте важен проблем – Наистина, това е едно от големите предизвикателства пред нас, може би и заради менталитета. Струва ми се, че ние като жени все още трябва да работим много по-усилено, за да преодолеем бариерата. Да работим заедно, да работим в мрежа, да формулираме послания на солидарност, на взаимна подкрепа. Разбира се, за всичко това е необходимо време. И моят личен опит в Сдружението показва, че понякога наистина жените стигат до висши ръководни постове, но в този момент те не се чувстват достатъчно силни, за да подкрепят и други жени. По-лесно е да си на страната на мъжете, отколкото на страната на жените – но разбира се, това не бива да бъде пътят напред и аз съм напълно съгласна с, с вас, госпожо Лорд. Ние трябва да работим заедно. Благодаря, госпожо Люфебр. Благодаря. Вие описахте няколко проблема, Първо, защо искаме хората да гласуват за представители на феминисти? Като казвам представители на феминизма, нямам предвид само жени, имам предвид и мъже. Ние наистина насърчаваме да се гласува за жени и кандидати на феминистите. Навсякъде в Европа, където има жени кандидатки и феминисти кандидати, ние ще ги подкрепяме. В това няма никакво съмнение. Е, вие говорихте за това, че в обществото трябва също така да има равенство, да има ролеви модели и това да започва от училището. Аз мога е, да дам пример с Франция. Във Франция Имаме закон за равенството, който наистина ни позволява да изберем повече жени. При всички избори се следва принципа на равенството. И това наистина помогна. Помогна да се промени нагласата. Да покажем на жените, че те също могат да успеят. Те имат уменията, имат знанията, но понеже не виждат модели на преуспяващи в социалните медии, това е проблем. Както и вие казахте, когато видите, че други жени се занимават с нещо, вие разбирате, че също можете да го направите. можете да се припознаете в този модел. И е хубаво, че споменахте и собствената си партия. Наистина е важно да работят заедно и мъжете, и жените. Не е необходимо мъжете да се водят от мъчиски принципите – също трябва да имат свободата да се чувстват свободно. Разбира се, можем да започнем от училище, но според мен хората се учат през целия си живот, така че нека да работим навсякъде. Училището, Европейският парламент и политическите партии, защо не? Благодаря много госпожо Люфебре. Сега бих искала наистина да благодаря и на двете организации Европейското женско лоби и Европейския женски съюз. Това, което вие правите е много важно, защото то помага на нас, политиците, да стигнем до по-добри резултати. Наистина имаме нужда от повече жени в националните парламенти, Европейския парламент. Много ви благодаря ще гласуваме заедно и се надявам да имаме по-добри резултати. Сега ще направим кратка пауза до 17.00 часа. Не забравяйте, тогава започваме гласуването. Colleagues, we will start to vote. Are you ready to vote? Do you have your voting cards? Уважаеми колеги, продължаваме нашето заседание с шеста точка в дневния ред и гласуването за подкрепата за стратегическите планове на държавите членки по ОСП, финансирани от Европейския фонд за гаранции в земеделието и Фонда за развитие на селските райони. Докладчик е Мариана Петир. Започваме гласуването. Изменение 39 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. От НП един глас повече. Now it's okay, yeah? The vote is closed. Край на гласуването. It's adopted. Uh, amendment 41. 40. 40. 40. Yes. 40. За против, въздържали се, приема се. 41 за. Искате да проверим изменение 40. Добре да проверим, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Същото мнозинство. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 44. Първа част за. Извинява се председателката. Първа част отпада заради приемането на компромис 1. Втора част за. Против въздържали се, приема се. Да проверим. And now the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52 за. Искате да проверим. Изменение 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 52 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 53-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56, първа част. Тя отпада, поправя се председателката втора част. И тя отпада. Трета част. И тя отпада. Тогава ще гласуваме компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 61 за, против, въздържали се. Да проверим изменение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 63 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се. Да проверим 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство. Приема се компромис 6 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се изменение седемдесет и едно и сто и шестнайсет амблок за против въздържали се трябва да проверим. Check amendment 71 and 116. The vote is open. And now the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Uh, amendment 72 in favor. Изменение 74. За, против, въздържали се, същото мнозинство приема се. 73-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, моля да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 76 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 до 85 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 79 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Вдигайте ръце, колеги. Изменение 81. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, компромис 8. In favor. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 86 за, против, въздържали се, да проверим 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, що ми искате. 96, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 98. За, против, Това беше грешка, казва председател, като да гласуваме пак. 98 за, против. Въздържали се да проверим. Моля, гласувайте. It's rejected. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 101 за против, въздържали се, приема се. Трябва да гласуваме изменение 97 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, Колеги, Гласуваме 105-то изменение. Много е сложно всичко, извинявам се, казва председателката. Това се гласува като допълнение към компромис 12. За, против, въздържали се. Да проверим. The vote is open. And now the vote is closed. It's rejected. Now we are going... Отхвърля се. 107 изменение за, против, въздържали се, приема се. Добре да проверим. 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се. Трябва да проверим компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Вдигайте ръка.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 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Изменение 21, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 изменение за, против, въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 31 Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Sorry, colleagues, we don't need to vote for Amendment 31 uh, uh, for both parts because it was uh, uh, uh, It falls, yes? Okay. Now we are going to amendment 4. In favor. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и шесто изменение за, против, въздържали се. Скъпи колеги, вдигайте ръка. За, против, въздържали се, приема се. 35 отпада. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. И сега поименно гласуваме цялото предложение с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Честито! Честито на госпожа Мариана Петир и всички докладчици в сянка. Много благодаря. Госпожо Мариана Петир, искате ли нещо да кажете? Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Използвам възможността да благодаря на всички колеги от Европейския парламент и на представителите на комисията, които работиха по това предложение. приложението за стратегическите планове на държавите членки в областта на ОСП. Това, разбира се, е много важно и за реформата на ОСП. Специално благодаря на колегите от групата на НП, които наистина подкрепят фермерите, развитието на селските райони и желаят да имаме ОСП с високо качество – Ние също така търсим начини да дадем повече власт на жените в селските райони. Не бихме искали тези жени да бъдат натоварени с прекомерни административни изисквания. Разбира се, това въжи за всички фермери, независимо дали говорим за мъже или жени. Аз като докладчик и член на комисия Агри ще направя всичко възможно, така че това становище да бъде добавено към доклада на водещата комисия. Със сигурност така ще допринесем за по-доброто положение на жените в селските райони – благодаря на всички вас за усилията и се надявам да продължим да работим заедно, за да имаме една добра ОСП с място за жените в нея. Следващата седма точка от дневния ред – роля на жените е, за предотвратяването на радикализацията. Докладчик е Тереза Хименес Барио. Ще Гласуваме електронно по искане на зелените и северната зелена партия. Да, уважаеми колеги, необичайно е това, което ще кажа. Рядко тук се отлага гласуване, но тук основанията са сериозни. Текстът може да бъде подобрен. Гражданското общество е, ни предупреждава, че текстът, който се каним да приемем, не е достатъчно балансиран и не би допринесъл за борбата с радикализацията. Няколко са възраженията, а число стигматизацията на някои групи жени, най-вече е, от мюсюлмански происход, и аз бих добавила, не се казва нищо за крайно дясната е, е, радикализация. За женомраството, за, за крайно е, десните отношения към жените. И освен това възниква проблем за отношението между държавна отговорност на държавните органи и отговорността на общностите на отделните граждани. Е, всичко това би следвало да ни е, убеди, че е нужно да отложим вота, както настояваме ние, до 2 април. Благодаря. Докладчицата има думат. Искам да кажа, че аз съм доста изненадана от това искане. Трябва да ви кажа, че за мен това е нещо абсолютно безпредседентно. Ние имахме 73 изменения. Много благодаря на всички, защото тук винаги имаме едно силно мнозинство, което подкрепя духа на резолюцията. Ние се опитахме да договорим пет компромиса различни имейли, обменяхме не успяхме да заседаваме заедно, но не разбирам защо сега се иска отлагане, след като ние започнахме още през декември да работим по резолюцията. Нека ви напомня, това не е директива, не е регламент. Това е само резолюция по нещо, което аз самата поисках по мой доклад и координаторите гласуваха в подкрепа. Ние имахме доклад и най-различни изслушвания за радикализирането на жените. Виждаме го в най-различни терористични атентати. Ние разговаряхме с майки, с майки на радикализирани синове, на жертви. Има и програми, така че тези майки също да помагат на дерадикализираните дерадикализацията на синовете. Освен това има момичета, които заминаха в Сирия по собствено желание, сега искат да се върнат. На тях могат да им помагат, например, бабите или гражданското общество. Ние самите трябва да го правим. Аз съм разговаряла с много хора и по никакъв начин не мисля, че тази резолюция стигматизира когото и да било в никакъв случай. Вижте съображенията, вижте позоваванията – Напротив, ние говорим за групата за диалог, за групата за Средиземноморието. Ние казваме, че трябва да се помага на всички тези млади момичета, които виждаме в селта, в Мелия, в други региони, които смятат, че е приключение да станеш терорист, след като си прочел нещо в интернет. Много неща има, които могат да се направят – но мисля, че начина по който работихме беше ясен, прозрачен, имаме измененията и сега трябва да гласуваме. Аз самата не искам да се отлага гласуването. Е, think we don't need more discussion. We, we, we will vote. We will vote on the uh, GUIA and uh, Greens request to... А, гласуваме процедурното искане на Зелените и на Обединената Северна Левица за отлагане на гласуването на устния въпрос и проекта резолюцията за ролята на жените за борба с радикализацията по електронен път ще се гласува за процедурното предложение за отлагане. We vote on the request to postpone. А нали глас, гласуваме искането за отлагане на вота. Отново НП гласуват с едно повече. Да, добре, сега е наред. Прекратете гласуването. Отхвърля се процедурното искане. Следователно ще гласуваме текста. А. Въпроса за устен отговор, роля на жените за предотвратяване на радикализацията, същата докладчица Тереса Хименес Варио. Първо изменение е за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре, ще проверим. Започнете гласуването. Тишина, моля. Гласуваме текста на въпроса, който се задава. Първо изменение към текста на въпроса. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим и това. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Final vote. И сега гласуваме текста. Ця... Цялостно, целият текст. Колеги, моля, целият текст на въпроса за устен отговор с изменението и допълнението, което се прие електронно гласуване. Започнете.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 И така, сега проекто резолюцията, роля на жените за предотвратяване на радикализацията, същата докладчица Весарил Барио. Бих искала да ви информирам по отношение на вота. Не след обед научаваме, че поради административен проблем Първоначално внесените от ЕКР изменения не са включени в документа, съдържащ измененията. За да се преодолее този проблем, ЕКР приеха да представят измененията си устно. Ще им дадем възможност да внесат измененията си като устни изменения, когато им дойде редът в листата за гласуване. Сега започваме с значи, това означава, че само ще зачетем текста, по който трябва да гласуваме. Всяка... Извинявайте, от процедурна гледна точка това е абсолютно неприемливо. Не, ми, ми не, е, не е честно към останалите колеги. Аз не съм ги виждала тези изменения и нямам мнение. Не мога да се произнеса поне, поне разпечатка ще ми трябва. Иса. Мис Рейнтке, there is an, an, an administrative issue. Вижте, проблемът е административен. Тези изменения са внесени на време, И те ще ви бъдат сега представени от разпоредителите, ще ви бъдат раздадени в писмена форма. Да, аз, аз разбирам затруднението. Добре, административен проблем някакъв. Аз не, не искам да обвинявам когото и да било, но, но вижте, така на работата ни е да гласуваме осведомено да знаем защо точно гласуваме по този начин. И с ръка на сърцето да ви кажа, никой от нас не може да твърди, че е, ще е, вземе информирано решение по тези текстове. Не, не, не, не, не става въпрос да се търси нечия е вина. Не, просто като законодатели не, не, това, е, това е недопустимо. Е, пердон, пердон. Да, извинявайте. Е, на, на вниманието на, на секретарията, очевидно, е, има технически проблем. Технически проблем, който е проблем на секретарията. И ние разговаряхме и с председателката. Председателката е съгласна. Има такава възможност при възникването на технически проблем, това не са изменения, които са внесени по някакви политически съображения в последния момент. Не. Това са редовно внесени изменения, отговарящи на формалната процедура. Проблемът е чисто технически, не са прехвърлени в документа в последния момент. И вече председателката има право да прецени. Тъй като е, е проблемът е технически, те могат да бъдат гласувани. В противен случай няма да можем да гласуваме текста като цяло. Аз не знам сега, технически ли са, не са ли технически тия изменения. Както каза колегата, не, не, не се търси отговорност. Е, в никакъв случай не, не става дума. Нали, айде, аз те чух, остави ме да се изкажа. Аз, аз се изказвам в момента. И, и, и сега, ако ще, ако ще трябва да гласуваме изменения, които току-що виждаме, Нали, много, нали, много съжалявам, че е възникнал технически проблем. Обаче, и нали, в крайна краща тук трябва да, да сме на висотата на отговорността си. Нали, е, човек си а, е, а, е, дава гласа. Това, това не е нещо три, тривиално. Как да гласувам, ако не познавам а, текста? И това вече не е технически въпрос. И нали, тук се говори за идил. Не мога аз. Не мога да го гласувам това. Така. Yeah. I think, you know, when you have the... Добре, това са хубаво, устни изменения. Проблемът е технически поначало, но сега се превръща в политически проблем. Да, и е въпрос за изменения, по които сме крайно разделени. Не сме имали възможност да разговаряме с колегите в крайна краища и за това става дума. Преди вота е, можем да попреговаряме, да пообсъждаме. Не знаем кой с кого е разговарял. И аз не мога да гласувам за тези устни изменения на това основание. Поначало проблемът е бил технически, но вече не е просто технически. Uh, Madam Chair, these amendments are, and all the colleagues, these amendments are very simple. Simply, all of, in all of them... Не, това са доста, доста прости изменения в края на краща. Това са четири кратки изменения, части от текста се заличават. Ако щете, хайде да направим една 5-минутна техническа почивка, да се запознаете с всички тези изменения и да прецените. Изменения са прости. Части от текста се заличават. Това искат измененията. Quick. If I can say something very quick. When they... Ако ми позволите нещо накратко е, като казвате тук, е, не знаете технически или не са ли, аз, аз, аз знам, председателката каза, не, това не са мои думи, проблемът е технически. Секретариатът е, твърди, че е възникнал технически проблем, но измененията са внесени редовно ако не беше така, можеше някой да се съмнява, че се опитваме да манипулираме положението. Нищо, нищо подобно. Нали, проблемът е чисто технически и много добре се знае това. И, и просто прави се опит проблема да се преодолее по максимално добър начин. Аз се отнасям с разбиране към секретарята. Аз също на тяхно място бих се чувствала крайно огорчена. Но председателката се наема да, да отстоява същото мнение. Председателката в край на краищата има последната дума. И добре, ако даде 4-5 минути, да. 4-5 минути. По време на тази 5-минутна почивка, моля ви да прочетете тези изменения, след което ще гласуваме и ако не сте съгласни с едно или друго изменение, разбира се, ще може да гласувате против. Ще започне вота след 5 минути. So, colleagues, we will continue. И така, колеги, да продължим заседанието на комисията с вота. Започваме. 67 изменение за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре. 68 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Адоптят. Приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, проверка. Започнете. Прекратете.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 80-то за, против, въздържали се, приема се. 81-во за, против, въздържали се, приема се. 72-ро за, против, въздържали се, приема се. 83-то за, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, да проверим. 84-то, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 85-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 86-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 87-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се. Да проверим 89-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 90-то за, против, въздържали се, приема се. 91-во на две части първа част, против, въздържали се, приема се втора част, против, въздържали се, да проверим втора част от 91. Прекратете. Отхвърля се. 92 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94-то за, против, въздържали се, да пров... Не, а, не, приема се, приема се. Деветдесет изменение за. Да, 95-то е заличаване на текст 95-то. Гласува се заличаването, така че трябва да се гласува. Кой е за 95-то? Моля, против? Мисля, че се отхвърля, но хайде да проверим. 95-то. Прекратете. Отхвърля се. И сега е първото от измененията на Екаре. Кой ще го зачете? Четвърто на Екаре. Четвърто от внесените, които не са попаднали в документ. То не е в листата. Да, господин Герике, моля да прочетете за какво. А пък ако щете, не всички знаят за какво става въпрос. Вече имате ги е, в писмена форма, прочели сте ги, така че четем четвърто от екаре. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Сега изменение 96-то по листата за за 90 против, въздържали се, отхвърля се, 97 за, против, въздържали се, приема се, 98 за, против, въздържали се, приема се, 99 за, против, въздържали се, трябва да проверим 99 започнете гласуването и прекратете гласуването.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 105 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Започнете по 105-то електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 31. Приема се 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно първо за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. А и сега първото изменение на Екаре, не е внесено до сега, за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. 38 за, против, въздържали се. 38 да видим. 38. Прекратете гласуването. Приема се. Тридесет девето за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, трябва да проверим. 41. Започнете гласуването и прекратете гласуването. Приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46-то, против, въздържали се. Трябва да проверим 46-то. Отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Следва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 Трето на Икаре за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 59-то.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 против, въздържали се. 11, ще трябва да го проверим. Започнете гласуването, прекратете гласуването. Приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. И искате да проверите. Добре, 13-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. С един глас. 14 за. Против. Въздържали се. Да проверим и 14-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се със същото мнозинство. 15 против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. И 18 за, против, въздържали се, приема се. И сега проекто текста на резолюцията с изменения и допълнения по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления на Бесерил Барио, докладчицата. Заповядайте. Uh, I don't know бе взето решение на организаторите, на координаторите да не се гласува това в пленарната зала. Не знам дали е възможно, но искам да кажа, че искам да подам резолюция на мълцинството от името на комисията. Моля, запишете го. Вижте го в процедурния правилник. Така или че днес се отклонихме от него. Вижте ли е възможно. Да, ще го направим. Благодаря ви много. Yes, good vote, but complicated a little bit. Сложни са нещата. Just a moment, we need to... Моля ви, не си тръгвайте трябва да приемам календара семестър следващите 6 месеца. Никой не коментира, никой не е против, значи го приемаме. The vote is closed. Now we are going to the last point on... Преминаваме към последната точка от дневния ред. Yes, we have one more point on the agenda. Miss Agnieszka Козловска-Раевич. Продължаваме с госпожа Козловска-Раевич. Последната точка от дневния ред е нейна. Това е девета точка. Актуално състояние на тристранните срещи по баланса труд и отдих. Огнешка, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на полски. Моля, служете си слушалки. Е, Przede wszystkim chciałabym e, wyrazić satysfakcję, że e, ten проект e, Work-Life Balance. Искам да изразя своето удовлетворение от е, това, че нещата върват добре. Двама комисари излязоха с това предложение. Единия, който отговаря за равенство между половете и този, който отговаря за заетостта. Успяхме да постигнем до заключение и да поприключим нещата. Много бе амбициозна позицията на Европейския парламент. Всички си спомняте тук в нашата комисия, че искахме отпуска по бащинство и майчинство да бъде високо заплатен. Това бе отхвърлено от съвета държавите членки имаха позиция, която много далеч от нашата. Преговорите бяха тежки, поради което даже на два пъти казахме, че спираме преговорите, тъй като няма смисъл. Но по време на преговорите съветът не се придвижи много към нашата позиция. Така че крайният резултат не е това, което искахме или поне амбицията, с която тръгнахме в началото. Има обаче една промяна тук и най-важното всъщност е, че макар, че нещата не изглеждат така, както искахме, имаме предложение за а, самото заплащане. Четири месеца се предложи първоначално за майчинство и бащинство и да не могат да бъдат прехвърлени и напълно изцяло заплатени. В резултат на преговорите имаме право с минимум 2 месеца, който не може да бъде прехвърлен този отпуск. Това, което е важно за нас тук в тази комисия, бе да запазим тези два стилба. Това значи, че се плаща, е, заплатено е и че не може да бъде прехвърлен този отпуск. За мен най-важното беше, че не може да се прехвърля. Ако погледнем правата на жените, то тогава искаме равенство и затова правата на работничките и работниците трябва да бъдат равни, що се отнесе до отпуск е, по бащинство или майчинство искахме нещата да се случват на практика, а не само теоретично да бъде така. В много държави в момента този тип отпуск се взима най-вече от жените. И в резултат на това те е, не са толкова активни на пазара на труда. Искахме също правото мъжете да получат такъв отпуск и той да не може да бъде прехвърлен на жените. Постигнахме го, макар че имаше голям отпор. Има минимално два месеца, които са платен отпуск, който е гарантиран и за бащата, и за майката. Платеният отпуск за бащите бе прият и ще имаме две седмици отпуск за бащите. ще се плаща така, както се заплаща отпуска по болнич, е, болнични. Не можахме да запазим част от платения отпуск. Обаче държавите членки ще са тези, които ще преценят е, каква ще е сумата, която ще се получава. Така или иначе, ако трябва да обобщя, трябва да вземем предвид отрицателната позиция на съвета, който не искаше такава директива и затова бих казала, че се постигна някакъв компромис и въобще това, че се стигна до компромис е огромен успех, имайки предвид тяхната позиция. Друг успех, който мога да отбележа е, че тази директива не е общ текст, чисто и просто, а е директива, която засяга гъвкавото работно време и отпуска по бащинство и майчинство. Това е нещо ново, тъй като много от дебатите, които провеждахме, говорихме за това дали тук не пристъпваме принципа на субсидиарността и не изземаме ролята на държавите членки. Приемайки тази директива, ние всъщност потвърждаваме, че тази сфера, която е споделена между Европейския съюз и комисията, крайна сметка може да е обект на директива. Това почива върху разпоредбите за равенство между половете, както и за пазара на труда. Това е изключително важно и за Комисията по заетост и Комисията за правата на жените. Благодаря на всички докладчици в Сянга, които участваха при тези тежки преговори. Благодаря за откритите позиции, благодаря за проявената гъвкавост и за това, че в крайна сметка успяхме да постигнем тази важна цел, а тя е промяна в законодателството. Една директива, която ще засегне тези въпроси и в бъдеще може да бъде допълнително укрепвана. Огромна стъпка напред направихме в сравнение с това, което имаме днес – много държави членки не се заплаща изобщо. Нито едно евро не получават хора, жените или мъжете. Сега имаме два месеца за мъжете, два месеца за жените, което е 4 месеца за цялото семейство, цяла революция отпускът по бащинство дори не съществува в някои държави членки или има продължителност два дни. А, така че платени отпуск по бащинство е нещо чудесно. Тази директива иска да даде възможност бащите да участват в отглеждането на детето и равно поделяне на грижите за детето. Затова имаме такова равно поделяне на този отпуск. Така те могат да се погрежат и за семейството, и за кариерата си. Не може да бъдат принуждавани иначе жените да избират между семейството и професионалния живот, т.е. да жертват кариерата си. Не искаме това да се случва. Жените трябва да работят и искаме да им гарантираме правото на добър отпуск по майчинство. Искаме да дадем възможност също на децата да бъдат обгрижвани от двамата родители. Така родителите ще се грижат за децата, ще бъдат повече време вкъщи. Това е добре и за децата, и за всички останали, и за родителите. Thank you very much. Thank... Благодаря, благодаря. Отлично се справихте, Агнешка. Сега давам думата на Мария Арена и след това на господин Герике. Не забравяйте, че имаме само 15 минути. Благодаря, няма да говоря дълго и аз искам да благодаря на Агнешка за работата, която извърши по време на преговорите по тази тема. Сега зависи как гледаме на живота. Чашата може да е половина пълна, наполовина празна, що се отнася до формулировката на предложението, което излезе от нас. Сега не се постигна всички, това е ясно, но имаше крайна сметка преговори. И смятам, че важното тук е да се каже, че независимо а, дадахме възможност за една клауза за преразглеждане, което ще даде възможност за нови преговори а, за различните споразумения, които сме приели. Точно тук а, можем да напреднем. Както се каза, има напредък, що се отнася до отпуска по, байчинство, по бащинство комисията по жените точно за това да говори. Да, но мисля, че това ще спомогне за това равенство между труд и отдих. Семейството за нас се състои от родители и затова е важно да се даде право на всеки един от родителите, в този случай отпуск по бащинство. Когато говорим за родители, говорим и за еднополови родители – в държавите членки, където се дава възможност за родителски права при еднополови двойки. Не беше лесно, но крайна сметка постигнахме това. Това е изключително важно и трябва да бъде подчертано. 10 дни заплатени като отпуск по, а, по, болни, по болест или болнични. А, не се прави дискриминация, отпуска по майчинство, отново той е заплатен, подобно на отпуск по болест. Няма дискриминация между мъжете и жените, що се отнася до заплащането. Когато говорим за отпуска по бащинство или майчинство, идеята беше а, когато имаш право да не можеш да го прехвърляш. Искахме тази непрехвърлимост да бъде за 4 месеца. В крайна сметка се стигна до това да са ограничени на 2 месеца, а не на 4, този задължителен отпуск, който не може да бъде прехвърлен. Ще се преразгледат обаче нещата в бъдеще и евентуално посредством тази клауза за преразглеждане, този елемент на отпуск, който не можеш да прехвърляш на другия родител да се увеличи. Отново за този отпуск опитахме се и заплащането да повишим. Беше трудно, дори мога да кажа невъзможно да се фиксира нивото, но говорим за определение на това заплащане и държавите членки ще могат вече да дадат достойно заплащане, за да не се окаже, че излизайки в такъв отпуск, човек се обрича на бедност. Нещо друго е преходната клауза за държавите членки, които дават повече отпуск, се казва, че може това да бъде направено, като се включи той а, към общия отпуск. Сега, що се отнася до а, грижите, които се полагат и полагащите грижи, това едно предложение, с което нашата комисия излезе. Това са 5 дена годишно за полагане на грижи. Не можахме да разрешим проблема с заплащането, но мисля, че това ще е следващия етап, който ще даде възможност да отидем по-нататък. Една стъпка напред от това все пак. И трябва да се радваме, че има такава стъпка. Но битката не е свършила. Трябва да има баланс между труд и отдих. Жените продължават да страдат много повече от мъжете, за това, че този баланс при тях е изкривен. Се надявам бъдеще да има напредък. Благодаря. Ja, vielen Dank, dass das endlich mal gelingt, dass wir das auch mal benennen. Ich möchte mich bei Frau Arena bedanken. Благодаря ви. Успяхме трябва да бъде подчертано. Говорим за отпуск по бащинство и майчинство или родителски отпуск. Той не трябва да се дели на един или другия. Това е наистина родителски отпуск, което е много важно. Им искахме равно отношение. Тук в тази комисия често говорим за това. А, равнопоставеност на майките и бащите родителите, както и хората, които нямат деца. Когато си родител, поемаш риска а, да стигнеш до бедност в повечето държави членки. Това може да се използва като препоръка. Държавите членки могат да надграждат. Това е добра стъпка напред що се отнася до равнопоставеността на мъжете и жените. Отпускът по майчинство е бе една допълнителна мярка за неравенство между мъжете и жените. Благодаря ви. Thank you, Mr. Gerke. Благодаря, господин Герике. Агняшка, искате ли да добавите нещо? Я бих ще раз е, поженковать всички. Искам само да благодаря. Да благодаря на всички. Отново. Не само докладчиците в сянка, но всички, които излязоха си изменения. Така създадахме едно становище, което се хареса на всички. Благодаря на съветника ми Палина Скоруп. Без нейния принос не мисля, че становището щеше да е толкова добре, добро или пък директивата щеше да е така успешна. Благодаря. Thank you very much. Thank you. And, uh, uh... Благодаря ви. Това бе последната точка от дневния ред днес, но моля не забравяйте, че ще продължим заседанието утре в 9 часа. Ще започнем с застание на координаторите с различни точки от дневния ред, които включват две изслушвания. Благодаря на секретарията. Благодаря на преводачите. Благодаря на колегите. Ще се видим утре. Лека вечер. Ачо, окей, okay, thank you.